Добро утро, госпожи и господа. Ще говоря на унгарски и ще председателствам заседанието. Съгласно дневният ни ред за днес, ще проведем разисквания по устен въпрос взаимно признаване на професионалните квалификации. Първо искам да дам думата за 5 минути на Малкъм Харбър. Заповядайте. Господин председател, с ваше позволение – Предлагам да изчакаме минута-две, защото това е осен въпрос към комисията.